Bien. Bonjour à vous toutes et tous. Добър ден на всички. Благодаря ви, че ще вземете местата си. И очаквам да спрете разговорите помежду си. Bien. Bonjour. Le quorum. Добър ден. Комисията режи е с необходимия кворум и веднага ще започнем нашата работа. Предлагаме една промяна в дневния ред. Бяхме предвидели тази сутрин да говорим за бюджета за 2020 година. Имаме едно съвещание на координаторите и е, трябва да вземем някои решения относно процедурата. Тъй, че аз предлагам да отложим точка 4, т.е. Е, дискусията по бюджета 2020 за следобедния дневен ред, след като разговарям с е, финансовото председателство. Съгласни ли сте с тази промяна, промяна? Виждам, че няма възражения, някакви забележки относно дневния ред. Няма забележки. Господин Руже, господин председател, разрешете ми да взема думата от името на групата Идеи. Скъпи колеги, господин председател, аз съм нов в парламента, но не съм нов в политиката. Аз съм голист причина, поради която се присъединих към Марин Люпен, която единствено във Франция изразява духа на съпротива. Преди работих с Мишел Дебре, баща на Френската конституция, премиер на генерал Дегол и аз работих с Жак Ширак, с немалко от неговите министри и от тях научих е, господин Рожени, има ли нещо в връзка с регламента? Разрешете ми да завърша. Аз искам само да припомня регламента. Да, именно искам да припомня регламента. И казах, че пред, с тези хора научих, че е често човек да уважа своите опоненти, и по, тези, по тази причина аз искам да ви приканя, скъпи колеги, да спазвате закона на срама на този парламент. И така ще спазим правилата на демокрацията, ще уважим милиони избиратели, които в Италия, във Франция а, избраха нас, ще уважите 21 милиона гласоподаватели, които гласуваха за група ИДЕП в Европа и така вие самите ще израснете и ще уважите нашата функция пред избирателите. Чудесно, всички чуха вашия призив. Искам да ви кажа, че нашата комисия режи и е, семейството на е, периферните региони. Днес сме, сме в е, скърбим нашия колега Андрей Дионис Обратвор, който почина на 18 юли на 48 годишна възраст. Той беше избран социалистически депутат за Азорските острови и лично аз изпитва голямо удоволствие да го приема тук в нашата комисия, тъй като Андрей беше защитник, неуморим защитник на крайните, отдалечените региони. За съжаление, вече няма да може да заседава с нас, така че аз отправям исканите си съболезнования от името на всички нас на неговото семейство, на неговите приятели от Социалистическата партия и на неговите сътрудници. Пред химицикъл има книга за съболезнование. Аз ви приканвам да изразите вашето съчувствие. Също така искам да дам думата на нашия колега, който идва от Португалия, Педро Маркес, преди да преди една минута мълчание в памет, памет на нашата колега, нашия колега. Благодаря, господин председател. Бих искал да се обърна на португалски към колегите, но не знае дали имаме превод от португалски. Да, благодаря. Колегаш, de facto foi uma perda muito dura para nós. Благодаря. Благодаря на председателя за съболезнованията, които той изрази. Е, нашия колега бе, е, така да се каже, е, водеща фигура по отношение на темата региони, най-отдалечени региони в Европейския съюз. Той бе е, стълб е, на е, нашите познания и експертизата в това отношение. Колегата ни напуска на възраст, в която можем да кажем, че живота е пред него. Четири деца остават сираци. От името на цялата делегация изразявам съболезнования на семейството, на всички, които го познаваха по-отблизо. Това е голяма загуба за политиците от нашето поколение и за всички нас тук в Европейския парламент. Андреш Саш обогатяваше работата ни е, в е, Комисията по развитие, особено що се отнася до регионите с най-удалечено, най-крайно положение. Благодаря. Предлагам да запазим минута мълчание в памет на нашия колега. Merci. Comme vous le savez, Както знаете, ще продължим с гласуването за нашето бюро, защото по време на последното заседание на нашата комисия ние избрахме първия заместник председател, но днес трябва да преминем към гласуването на втория, третия четвъртия замест, заместник председатели. Искам да припомня имената на заместниците, които се представиха пред секретарията и моля всички, които да, Господин, искате думата? Да се представят пред секретарията, така че госпожа Крето ще бъде заменена от Мария Грапини за социалистическата група, госпожа Крел ще бъде заменена от Тонино Пикола, група Обединение, госпожа Солис Перес от а, господин Влас е, Успехи, че Виктор ще бъде заменен от Лоран Сферад и за група ГОЕ е, Мартина Мичелс ще бъде заменен от Димитрис съжалявам, не чух името и госпожа Гласи ще бъде заменен от Доран Гера и нашия колега Богович ще бъде заменен от нашия колега Буда. Има ли други е, заместници, които са определени не. Следователно ще можем да преминем към гласуването за втори заместник-председател. Кворумът е наличен. Моля групата, политическите групи да представят кандидатурите за втори заместник-председател. Има едно искане. Извинете, господин председател. Бих искал да се отложи е, избора на четвърти е, заместник-председател е, или за следобед, или за септември. Решението да се вземе по-късно. Добре. Обявявам гласуването за втори заместник председател. Има ли кандидатура? Давам думата. Да, благодаря. За мен е чест да представя господин Кристиан Генис, който стои от дясната ми страна ние го предлагаме за заместник-председател. Е, Кристиан Генея е прекарал по-голямата част от своята кариера, работейки като журналист е, в своята страна. Той е бил и министър, е, отговарящ за европейските фондове в Румъния. Уверени сме, че ще може да допринесе много за работата на Комисията по регионално развитие. Благодаря предварително за вашата подкрепа. Трябва да получа съгласието и на нашия колега Гиния. Съгласни ли сте? Чудесно. Вие сте попълнил декларацията за финансови интерес, както и декларацията относно етичния кодекс – Давам думата на колегата. Благодаря, господин председател. От името на нашата група е, искам да разбера дали предложението, което беше направено преди е, посочването на кандидатурата за втори председател и това за отлагането на четвъртия, дали е, ще бъде полезно, ще бъде полезно за всички да гласуват, преди да гласуват колегите за втори и трето заместник-председател, дали става дума за някаква, някаква организация, която предполага мнозинството и изключва някои групи, където вече беше решено всичките правила и възможности за адекватно поведение в тази група. Просто трябва да знаем дали е възможно преди гласуването на втори и третия вице-президент как стоят нещата с процедурата. Да, аз в самото начало казах, тази сутрин ще гласуваме на втория, третия и четвъртия заместник председател. Ние регистрирахме една кандидатура, само една кандидатура за втори вице-председател, представен от групата Съюз, нашия колега Гирея. Няма друга кандидатура, така че аз ви предлагам да гласуваме с пляскане наш, да изберем нашия колега Гирея. И го моля да се присъедини към нас тук на трибуната до нашия колега Етман. selon la même procédure. Nous... И съобразно същата процедура, сега ще трябва, трябва да изберем третия заместник председател. И Няма други кандидатури, които да са убедени, така че аз моля желащите да се представят. Предлагаме колегата Андриан Драгос за мястото на трети заместник председател от румънската делегация. Нашата колега Драгос. Колегата Драгос съгласен ли за тази кандидатура? Да. Vous avez dûment rempli votre... Вие сте попълнили вашата а, декларация за финансов интерес. Няма друга кандидатура, така че може да гласуваме за колегата с копляскане. Presidente, io avrei chiesto di metterla in votazione. Аз моля да, да отложим гласуване. когато има една единствена кандидатура, гласуването с ръкопляскане е задължително. Merci. Vous pouvez nous rejoindre à la... Благодаря. Може да дойдете тук на трибуната. un rappel au регламент. Припомням регламента. Само, господин председател, искам да разбера принципа на това гласуване, защото в комисията ЕМПЛ, например, гласувахме за единствен кандидат. Е, тогава гласувахме по нормалния начин. Сега научавам и не искам да разбера какъв е механизма, че в случай, че има един кандидат, се гласува с ръкопляскане. Не е необходимо за комисията режи да имитира тази или онази комисия. Ние самите определяме нашите правила. Ние, председателя носи отговорност и той решава и мисля, че когато има само една кандидатура, няма смисъл да осложняваме нещата и смятаме, че гласуването с ръкопляскане е достатъчно. И сега нека да преминем към четвър... избор на четвъртия заместник председател. И има ли кандидатури? Дам думата на господин Новаков за ЕНАПА. Благодаря, господин председател. Имам удоволствието е, да номинирам една а, е, дама а, е, за член на бюрото. А, Изабел Бехома. За мен е удоволствие да представя колегата. А, тя изпълнява всички изисквания за да заеме поста заместник председател, работил е в сферата на регионалното развитие. От Испания е. И а, се обръщам с молба към колегите да подкрепят тази кандидатура. Благодаря ви. Добре, госпожа Изабел Беномия, съгласна ли е с това предложение? Госпожата отговаря да. Виждам, че вие сте попълнила е, своята декларация за интерес, както и декларацията относно етичния кодекс. Има ли други кандидатури? Да. Sì, visto che si tratta di... Eh, Тъй като става дума за критерии, които трябва да бъдат изпълнени, е, става дума за участието на жени в президиума, групата предлага също една колежка, Франческа Донато. Тя е абсолютно в състояние да изпълни своята роля на заместник-председател. Заместник-председател. Тя идва от Сицилия. Това е едно лице, което има всичките качества и физически характеристики, и политически характеристики за да изпълнява ролята на четвърти заместник председател. Благодаря. Благодаря. Колегата Франческа Донато. Съгласна ли е с тази кандидатура? Чудесно, вие също сте попълнила декларацията за интерес. Имаме следователно двама кандидати. Има ли други кандидатури? Не виждам и предлагам да гласуваме електронно гласуване. Благодаря. Моля, проверете вашите карти. И искам да кажа, че това гласуване ще бъде тайно. Euh, vert, pour euh, Madame Benjamin. Donc, celles et ceux. И така, тези, които желаят да гласуват за предложената кандидатка от ЕНП Изабел Бенджамеа, натискат зеления бутон. Тези, които гласуват за предложения кандидат от групата идеи, госпожа Донато, натискат червения бутон. По принцип няма въздържали се, но само тези, които искат да се въздържат, разбира се, могат да натиснат белия бутон. Мисля, че е ясно за всички. Припомням, че това е тайно гласуване. Ние ще е, започнем. Така, обявявам гласуването за открито. Моля, гласувайте. А, идя Д. Има две ЕНП в повече. Donc je vous remercie de demander. Така че моля да помолите двама заместници да не участват в гласуването. Така, гласуването приключи. Резултатът е 26 за Изабел Бенджумеян, 8 за госпожа Донато. Така че обявявам Изабел Джумеян четвърти заместник председател. И моля колежката да се присъедини към нас. Благодаря на политическите групи, че направиха съответното усилие да спазват правилата. Вече това е едно бюро, което е балансирано, както от гледна точка на половете, така и от географска гледна точка. Така че Бюрото ни е готово, пълно. И сега вече може сериозно да се занимаем с нашата работа. След обед ще има едно много важно заседание с финландското председателство и след това ще има дебат по бюджета 2020. Ще след малко ще се съберем с координаторите. Искам да ви кажа, че в момента, в който започне вакансията, след вакансията ще продължи много интензивно. Без съмнение ще трябва да започнем трилозите по фондовете, които са под наша отговорност, т.е. от в областта на сближаването и други фондове. Ние имаме има сериозни предизвикателства за комисията режи, така че аз ви приказвам да заострите вниманието си по битката, която ще трябва да започне пред, с Европейския съвет по въпросите свързани с бюджета. Това е една основна битка и мисля за няколко изключения, които всеки един от нас ние сме борци, защитници на регионалната политика и съответно във вашите страни борете се, събирате информация, изпращайте информацията до вашите правителства, за да кажете, че сближаването ще трябва да си остане на равни... достатъчно равнище от бюджетна гледна точка, за може да се работи динамично и да, не, да няма отстъпление. Това е една основна битка, която ние ще водим. Нашата комисия режи, трябва да се произнесе с силен глас и ви моля след обед да говорите е, с финландското председателство което ще бъде решаващо, за да подготвим преговорите относно многодишната финансова рамка и може би да приключим тези преговори, въпреки че това ще бъде малко сложно. Предлагам да се срещнем отново след обед. Моля координаторите да останат в залата и ви определям среща, за да продължим нашата работа след обед с финландското председателство в 15 часа. Благодаря и на преводачите, които моля да останат за съвещанието на координаторите. Félicitations.